област. И така приключваме е, тези общи разисквания и е, след като сме спестили много време, трябва да кажем, е, можем да преминем към следващата точка от дневния е, ред изявление на комисията относно развитието на системите ШИС-2 и ВИС и отново ще чуем заместник председателя на комисията Баро. Благодаря, госпожо председател. Няма да злоупотребявам с търпението на парламента, но във всеки случай съм длъжен да дам определени оточнения е, на парламента. Когато преди година и половина поех е, функциите комисар за е, областта свобода, е, сигурност и правосъдие, на бюрото си е, намерих два проекти за електронна обработка на информацията от голям мащаб, чиято цел е да облегчат информационния обмен между държавите членки. Става въпрос за ШИС и ВИС, и тези системи са предмет на един и същ договор между е, комисията и един консорциум на предприятия в областта на информатиката, подписан през 2003 година. Двата проекта са технически сложни. Става въпрос за установяване на взаимна връзка между централна информационна система и национални точки за достъп с изключително взискателна техническа спецификация. Винаги съм се е, стремял да държа парламента в течение относно развитието на тези проекти. След съвета на министрите на правосъдието и на вътрешните работи от юни 2009 година писах на Жерар Депре, председател на комисията на парламента, за граждански свободи, е, за да го осведомя за развитието на нещата по 6.2. Е, адресирах до вас, господин Коелю, копие от това писмо, тъй като вие сте обичайният докладчик е, по тези въпроси и внимателно следите развитието на процеса. И днес също Воден от духа на прозрачност, бих искал да ви информирам максимално изчерпателно. Вярно е, че както повечето такива големи технически проекти, и тези двата, ШИС и ВИС, представят рискове от изоставане от сроковете и от бюджетните разчети. Вярно е, че положението не удовлетворява нито за 62, нито за ВИС. Независимо от мобилизирането на усилията и на комисията, и на държавите членки, 62 непрекъснато се натъква на, на различни препятствия. Що се отнася до проекта ВИС, то е на една много важна, очевидно, фаза – първоначалната спецификация е, се оказа такава, че затрудни е, извършването на тестове и от тук нататък е, преработката на спецификацията би трябвало да е възможност в скоро време да започнат тестовете. И отново да се върнем на 6.2 в тясна връзка между председателството, държавите членки и изпълнителя – Комисията разработва е, насоки, които ще бъдат прияти в заключенията. На, по заключенията на съвета. Извинете, от 4 и 5 юни. Е, всички заинтересовани страни активно работят по първата фаза от е, тестовете, наречените технически репери или жалони, е, чиято цел е да се изработи солидна техническа основа на системата. В тази връзка комисията договаря с консорциума изпълнител необходимите технически корекции. И за този първи жалон преразходът е от 1 милион 26 хиляди евро. В същото време Нашите служби укрепиха управлението и мониторинга на проекта. Позоваха се на наказателните клаузи по договора, за да упражнят по-голям натиск върху изпълнители. Аз, между другото, в петък вечер разговарях с генерал директор на дружеството изпълнител с цел той да ме информира лично за действията, които се предприемат за преодоляване на техническите трудности. И а, най-сетне, съгласно заключенията на съвета от юни, комисията предварително започна подготовка в случай на необходимост да се премине към альтернативен вариант, в случай, че сегашното техническо решение се провали. отчитайки сегашното състояние на нещата и новия график, очевидно е, ще трябва да направим и законодателни изменения, поради което на 29 септември комисията е, предложи изменение и допълнение на акта за преход към 6.2, е, който в момента е по съгласователна процедура пред вас, пред парламент. Така ще можем да се върнем на въпроса в максимални детайли. Що се отнася до другия проект? До, до проекта ВИС. На равнището на централните системи през април 2009 година изпълнителят започна тестова фаза, която е необходима за да бъде оценен постигнатият напредък. Изпълнителят все още не е удовлетворил всички договорни изисквания, за да се приключи тази тестова фаза. И за съжаление има едно допълнително изоставане. Комисията съответно задейства наказателните клаузи, санкционирайки изпълнителя за изоставането. Не, не смятам, но може и да се излъжа, че е, има някаква проектна конструктивна грешка. Тестовете би трябвало да приключат на 11 ноември, но от друга страна и едновременно държавите членки следва да адаптират националните системи, за да могат да ползват ВИС. И при това не по-малко от три държави членки се натъкват на сериозни затруднения и допълнителното изоставано, породено от тях, е още по-голямо в сравнение е, с изоставането на централната система. По-настоящем съвместно с държавите членки провеждаме подробен анализ, за да можем да актуализираме графика за пускане на виз в действие. И за тази цел ни е необходима една ясна представа за резултатите от тестовете, след като те приключат на централно ниво. Срещата, която споменах, е, е, проведена миналия петък с генералния директор на консорциума, ми дава основание да смятам, че 11 ноември би могъл да ни даде положителни резултати при приключването на тестовете към тази дата. Във всеки случай обаче е необходимо както на централно равнище, така и е, в отделните държави членки да бъде постигната пълната функционалност, <coughs> функционална възможност, за да може системата да бъде пусната в действие. Естествено, аз ще осведомя парламента за актуализирания график, след като той бъде прият. Ига, в заключение, говорих малко повече, за което се извинявам, но в заключение, аз, аз наистина държах да ви запозная подробно с състоянието на нещата по 6.2 и ВИС. причините за загриженост са сериозни и реални. Няма смисъл да го крием. И рисковата характеристика и политическа, и техническа, и бюджетна на двата проекта налага всички да, да се мобилизират и да поемат съответната отговорност. Е, отпуснати са значителни финансови средства. Общата сума на бюджетния ангажимент на комисията по ШИС-2 е, възлиза на около 80 е, милиона и малко над тази цифра. Малко повече от половината, 44 милиона и половина, до днес са разходвани. Общ общата сума на ангажимента на комисията по ВИС възлиза на 74,5 милиона. Близо 43 милиона са разходвани от тази сума по ВИС. И а, тези бюджетни средства са аналогични, сравними с бюджетните средства, необходими за разработването на подобни информационни проекти и в Европа и другаде по света. И така, най-сетне, госпожо председател, уверявам ви, че ще положа всички усилия да държа парламента в течение за развитието на обстановката, което би могло да има бюджетни последици или пък отново да постави под въпрос пусковия срок на тези две системи. От друга страна трябва да се, да се знае, че ако успеем е, с осъществяването на тези два проекта, ще е, снабдим Европа с най-високо функционалната система от е, този род света. И е необходимо хладнокръвно, прагматично, с ясен ум да преодоляваме оставащите предизвикателства и в тази връзка си позволявам да благодаря на парламента за оказаната помощ и е, да се надявам е, на по-нататъчна е, подкрепа, за да се увенчаем с успех в това начинание. Благодаря. Благодаря ви, комисар Баро. Сега преминаваме към ораторите от името на комисиите. Господин Буситил има а, думата от името на НП. Благодаря, госпожо председател. В самото начало бих искал да благодаря на заместник председателя на комисията господин Баро за неговото изказване. Сега аз пък искам да кажа защо ние искахме да проведем настоящия дебат. Искахме той да се случи, защото шенгенското пространство е изключително важно за нас. Казвам, че е важно, защото там има свобода на гражданите. И макар, че искаме пълна свобода на придвижване на нашите граждани, от друга страна не бихме искали е, с това право да се ползват и правонарушителите. Разполагаме с системата 6.2, която би трябвало да се превърне в система от ново поколение, 6.2, за да може да се засили е, ползването на тази свобода на придвижване на гражданите и от друга страна да се ограничи възможността на придвижване на престъпния свят. Ето защо а, тази нова система или система от ново поколение трябваше да бъде готова преди доста време, което не е факт. А от това, което чухме, оставяме с впечатление, че и скоро няма да стане. Това ни притеснява и поради тази причина искахме да се състои а, това разискване, за да попитаме комисията защо има такова забавяне и как ще гарантира комисията внедряването на тази система. Искам и се съвсем ясно да ме разберете. Основната ни цел е да работим заедно с Европейската комисия, за да може шенгенското пространство да защитава гражданите и техните права, като по никакъв начин не подпомага престъпни намерения. Благодаря, казва госпожа председателя. Господин Клод Моралес има думата от името на групата на социалисти и демократите. Благодаря, господин заместник-председател, за това, че дойдохте да актуализирате нашите познания. Също благодарим за начина, по който го направихте. Подобно на господин Босотил, аз също искам да дам едно пояснение, т.е. съвместно пояснение, относно сериозното безпокойство, което изпитваме поради огромното забавяне и мигрирането от 6.2 към ВИС. Ето затова излязохме и със съвместна резолюция. Наистина се безпокоим. Господин Коелю, както и други колеги, от известно време вече говорят по този въпрос. Струва си, господин комисар, да кажем наистина, че изключително обезпокояващо е това забавяне, но основното за Европейския парламент е свързано с отчетността и прозрачността, особено когато става дума за чувствителни данни. Като единствената пряко избрана институция Европейския съюз, Европейския парламент трябва да бъде информиран за разработването на тези системи. Многократно и в миналото сме искали такава информация. С своята резолюция не искаме да смятате, че искаме някакви неразумни а, срокове или а, неразумен натиск да бъде упражняван към вас. Често и просто искахме да разберем какво се случва, защо има забавяне и да получим някаква сигурност, че ще бъдат разрешени проблемите. Изключително важен е този този проблем. Той ще окаже въздействие и върху гражданите на Европейския съюз и за това е важно той да бъде разработван в прозрачна среда. Що се отнася до отчетността и прозрачността, обаче към тях трябва да добавим и някои други а, моменти, като например при разработването на такива огромни бази данни. А, много често се среща недоверие. Много държави членки имаха огромни проблеми при разработването на такива огромни бази данни, включая моята държава членки, особено що се отнасяше до бази данни с лични данни. Общественото доверие в тези системи е изключително важно за тяхното ползване. Затова си мисля, че заедно всички политически партии трябва да се опитаме да видим откъде възникнаха тези проблеми и как в бъдеще бихме могли да ги избегнем. И то на етап проектиране, а не на етап внедряване внедряване. Трябва да извлечем полки и да можем да вярваме на такива системи. От друга страна, трябва да има и пълен надзор на тяхното ползване, защото тези системи ще работят само ако има техническо сътрудничество, но ако и обществеността вярва в тяхното надежно използване и когато гражданите виждат, че парламента може да я упражнява надзор по един прозрачен начин с постигане на известни резултати. Благодаря. Благодаря ви. Сера Летфорд от името на Алианса на либералите и демократите в Европа за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Като че ли никога не ми се е случило толкова много да говоря за 10 години в Европейския парламент. 10 минути общо за една вечер. Просто такъв лукс не ми се е случвал. Даже не знае дали ще се възползвам от всички тези минути. Искам да благодаря на господин заместник председател на комисията, господин Бароз, за това, че дойде и изнесе своя доклад по отношение на проблемите, които срещат тези системи. Сега едва ли трябваше да се налага да го, да го каним, за да дойде да ни а, информира какво се случва, защото а, всеки, който дори най-малко познава инсталирането на големи а, или внедряването на големи проекти от информационно-технологичен характер в собствената си държава членка, значи много често възникнат такива проблеми, които са и бюджетни, и технически. За съжаление обаче, когато има такива а, големи системи, към които са насочени а, и медиите, и гражданското общество, и когато те срещат такива проблеми, то това уронва престижа не само а, на вътрешната сигурност на Европейския съюз като имидж, а и имиджа на политиката за издаване на визи на Европейския съюз. И тъй като аз съм а, докладчик а, по последния въпрос, а, постоянно ме притиска, че трябва бързо законодателството да бъде изготвено, защото и тази система трябваше да сработи до момента. Така че, ако има някакво закъснение в програмата, е, то би било изключително разочароващо. И ще ви задам следния въпрос. Какви ще бъдат последствията за кандидатите за визи? Ще объркаме ли много хора, защото ВИЗ трябва да обработва 20 милиона а, молби за виза годишно? А какво ще стане също така и с подиспълнителските договори, които се подписват? Казахте, че ще наложите санкции или че сте наложили санкции поради забавянето на системата ВИС. Можете ли да кажете точно какви са тези санкции, които са наложени и какви са допълнителните разходи, които се предвиждат? Също така, а, бихте ли казали, господин Баро, дали продължавате да вярвате в изпълнителя. Или пък евентуално би могло да има а, отмяна на договора. Всичко това може да окаже своето въздействие и върху създаването на агенцията, за да има общо управление и на 6.2, както и на други бази данни в бъдеще. Мисля, че всичките ни амбиции за огромно събиране на данни, както и надзор, би трябвало да бъдат преразгледани, особено от гледна точка на опазването на личния живот, ако е, ще имаме такива технически инфраструктурни проблеми. И накрая искам да попитам следното. По-настоящем се очаква 6.2 да работи в последното 3 месече на 2011 година може ли да очакваме, а всъщност може би трябва да очакваме закъснение. В лятото 2012 година ще се проведе Олимпиадата в Лондон. Правителството на Обединеното кралство не се е възползва от възможността да влезе в 61 по причини, които само то си знае. И имаше доста възможности през годините, но те казаха, не ще изчакаме да дойде 6-2. Аз ги попитах, те казаха, не се притесняваме за сигурността но аз си мисля, че не само Обединеното кралство, а и общата ни европейска сигурност може да бъде поставена под въпрос, ако не се участва в а, тази система, когато а, ще се състоят през 2012 година Оли, Олимпийските игри с евентуалния надзор и полицейски мерки. Какви биха били последствията, господин Баро, за сигурността около Олимпиадата в Лондон, а това е и мой избирателен район. Аз съм изключително обезпокоена и мисля, че всички би трябвало да се безпокоим за сигурността на Олимпийските игри. Благодаря. Vielen Dank. Die nächste Rednerin Следващия оратор от името на групата на Зелените и Свободния алианс в Европа, госпожа Татьяна Зданока за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала от името на нашата група да благодаря на комисаря Баро за дадените разяснения. Ние е, също смятаме, че сегашното положение е прискърбно. Бих искала обаче също да е, повдигна и някои други тревожни въпроси. Знаете, че нашата група има особена позиция, що се отнася до употребата на биометрични данни, най-вече в 6.2 и в ВИС. И аз бих искала да подчертая тази наша позиция, да се възползвам от тази възможност, както и Сара Латвард е, е, изказала се е, преди мене. Тази вечер има много време, е, не чак 10 минути, но и 6 не е малко. Та, да, ние изразяваме съжаление, че в все по-голяма степен и все повече и повече органи на, на държавата имат достъп до тези системи Опасяваме се, че ШИС от техническо средство се превръща в една система за осъществяване на масов контрол и наблюдение. Ето защо желаем да напомним, че една непротиворечива правна уредба за защитата на личните данни, приемането на минимални правни гаранции от процесуален характер е задължително предварително условие за пълното е, внедряване на тези две системи. Бихме искали също така да е, заявим, че не сме удовлетворени от липсата на съдействие от страна на съвета, това число отказа актовете за приложение да се приложат по системата на съвместно решение. Надяваме се за в бъдеще да ни се предоставя надежна информация за техническото развитие на системата. Не бих искала да повтарям е, вече зададените въпроси към комисаря Баро във връзка с договорните отношения с изпълнителя и така нататък. Каква ще бъде по-нататъчната съдба на теста, на тестовете, е, евентуалното преразходване на средства. И поначало, знаете, това е положение, е, при което е, нямаше да има чак толкова много въпроси от наша страна, ако от самото начало на парламента бе дадена възможност активно да участва в целия процес. Надявам се, е, покрай другото, всичко това да докаже, че е назряло времето, необходимостта за сътрудничество. Благодаря от името на европейските консерватори, господин Каркоп, за две минути. Е, госпожо е, председател, тъй като сме подписали е, общото предложение на парламента. Аз с голямо удоволствие участвам в този дебат. От съществено значение е да поискаме отговорност от е, комисията, когато става въпрос за изразходване на толкова много бюджетни средства. Още повече, че е, става въпрос за една деликатна в очите на общественото мнение област, като защитата на личните данни. А сега възникват съмнения за осъществимостта на проекта и ние питаме комисията защо е, има такива изоставания от сроковете, защо е, толкова са превишени бюджетните бюджети, какви е, бюджетните разчети, какви действия се предприемат. Е, ние държим на пълна прозрачност, както по техническите, така и по финансовите въпроси. Както заявяваме в нашата резолюция, Великобритания, разбира се, непълноправен член на Шенгенската система по-настоящем, наред с други държави членки, не биха искали да се присъединят към системата ШИС, докато не бъдат намерени решения. Какви действия са предприяти също така за е, предявяване на имуществена отговорност на изпълнителите е, по договора и как е, ще се обясни от страна на комисията и на съвета продължаващото доверие в тези изпълнители? Всъщност, като цяло въпросът е такъв. Има ли този проект бъдеще и не би ли следвало да преосмислим цялата инициатива? Както каза комисаря Баро, някои държави изостават, но при липсата на доверие едва ли можем да ги обвиняваме за това. Европейският парламент е, трябва да бъде постоянно информиран е, за е, по-нататъчното развитие на процеса на внедряване на тези системи. Аз с нетърпение ще очаквам да прочета отговора на комисията на повдигнатите от колегите и от мен въпроси. Благодаря. Благодаря. Аз сега бих искала да дам думата на госпожа Корнилия Ернст от името на Обединената левица. Минута и половина. Искам да кажа, а, че ние не сме съгласни с а, безпокойството, което изрази ЕНП по-нататъчното развитие на 6-2 не е необходимо да има някакви погрешни политически решения. Има три причини. Първо, се смесват полицейски данни и съдебни данни и процес, процесът вече не може да бъде контролиран. И така личните данни не са защитени. На второ място биометричните данни които са едно голямо предизвикателство. И трето, че ШИС се и е, използва, трябва да се използва за борба с нелегалната иммиграция. ШИС е но да бъде доразвит. Това предложение смятаме, че е един много прагматичен подход, въпреки че имаме много а, а, колеги, които критикуват. Но този подход, който се а, преследва в момента, не може да бъде продължаван по този начин. Важно е да бъдат спестени средства, които се разходват погрешно. И по този начин ще има по-малко проблеми и безпокойства и нямаме проблеми с това, че пускането на ШИС в действие ще бъде забавено. относно Чехия и Полша има перспективи, където ние знаем, че ще има едно стабилизирано сътрудничество между полицейските и съдебните власти. Благодаря ви, благодаря. Сега преминаваме към Следващите оратори. Господин Карлос Коелю получава думата за 3 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Искам да благодаря на комисар Рябаро. Също ще е добре да чуем и мнението на съвета ще е по-добре, ако има директни разговори, отколкото това да става посредством комисията. Вече преди години а, беше а, даден мандата за изграждане на технологии от второ поколение. А, а, имаше много забавене, все още не всичко функционира добре и някой каза, че може би преди 2012 няма да, да бъде пусната системата в действие. Някой се пита дали въобще този проект ще влезе в действие. Не става само за ШИС, става въпроси за ВИС Господин Баро е човек, който в своя политическа, своята политическа кариера е показвал винаги компетентност. А, системата ШИ се още не е а, действаща. А, портфолиото беше променено и тогава беше предаден проекта в негови ръце и все пак ние имаме нужда от а, едно разясняване от страна на комисия, защо имаме нужда от ЧИС-2 за по-добър контрол на границите, за по-голяма сигурност имаме ли нужда от биометричните данни и имаме ли нужда от всичко това. Има а, две, два глобални теста на 22 декември и началото на 2010. Става въпрос за стабилното и надежно функциониране на системата в рамките на 2 часа и да се покаже, че функционирането функционирането на системата е безупречно при обмяната на данни. Първо, има ли риз, някакъв риск, ам, свързан с тези а, тестове през тази година? И ако бъдат намалени тези рискове, може би броят на държавите членки ще бъде намален. На трето място, провеждането на нови тестове, дали това е част от договора с а, фирмата или това са допълнителни изисквания, които са свързани, разбира се, с допълнителни разходи. На четвърто място, технически проблеми, дали биха довели до това да бъдат изпълни допълнителни услуги, които доведат до допълнителни разходи. при старите тестове не са довели до това, че фирмите е трябвало да плащат а, някакви го, а, санкции при допускане на грешки. Има ли альтернативни предложения. Как ще се отрази това на договора с а, фирмата изпълнител? България и Румъния въобще не искат да се включат в системата 6.2, но искат да а, въведат системата 61. Благодаря, казва председателката. А, имаме достатъчно време, така че само веднъж чукнах. Следващият оратор е господин Ерс Штрасър. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да се вместя във времето. Ние приветстваме въвеждането на 6.2 и неговите функции. Като вътрешен министр в началото на 2000 година аз бях за въвеждането на тази система. Тогава ни беше обеща, обещано, че тя ще бъде въведена 2007. Е, защото ние имаме нужда от тази система а, за новите държави членки изграждането на информационната архитектура в а, тях. ШИС-2 все още не действа, както виждаме. Отлагането във временето, според мен, трябва да бъде анализирано и трябва да се търсят реалните причини, трябва да използваме опита, да се получим от него да го използваме в бъдеще. Трябва да признаем, че комисията положи усилия да продължи се въвеждането на тези а, два проекта, въпреки че никой не е, е смятал, че ще има проблеми с а, тестовете. Няма смисъл да се правят някакви големи компромиси, тъй като това ще е за сметка на ам, сигурността и надежността на системата. Всякакви някакви допълнителни финансови ам, разходи, които ще ам, бъдат резултат от тези а, тестове трябва да бъдат а, избегнати. Имаме нужда от 100% прозрачност. А, трябва да говорим много ясно с тези, които изпълняват този проект по поръчка на а, парламента. И ако а, трябва да има голяма прозрачност, ако тези доставчици на тази услуга а, изискват допълнителни разходи при изпълнение допълнителни услуги. А, вие се вместихте във времето и следващия оратор Еди Бауър за две минути. Благодаря, госпожо председател. През 2006 държави, новите държави членки чакаха да, да се включат в Шенген, като условие ни беше поставено, че ШИС-2 трябва да функционира. Междувременно стана ясно, че системата няма да функционира, което означава, че може би техническата основа не е достатъчно стабилна за въвеждането на тази система. Португалското председателство не намери тогава а ако тогава не беше португалското председателство намерил е, начин за разрешаване на проблема с 6.1, то е, сега е, работата в рамките на шенгенското пространство щеше е, да е затруднена. работата на действията свързани с 6.1 трябва да бъдат финансирани така както и на 6.2. И това финансиране не струва на денокоплатеца по-малко пари. За разлика от моите колеги от левицата, аз смятам, че трябва да. Е, това ще доведе до едно количество на изменение, свързано с сигурността в, Африки, в рамките на Европейския съюз. Искам да задам един въпрос. 2001-2002 до 2007 бяха предвидени като срок за изграждането на система. Сега ще стана 10 години, докато бъде въведена тази система. Тази система не може все пак да е свързана с толкова несигурни фактори, при положение, че времето за изграждането на тази система се отвоява. Но въпросът е какво се крие за това това. Не става въпрос за това, че някои държави членки умишлено забавят това дали в случая с въвеждането на системата ВИС няма да се повторят тези проблеми. Благодаря ви. И сега към процедурата Catch DI. Госпожа Лукачевска за една минута. Благодаря, госпожо председател. Предвид изоставането от сроковете на 6.2 и прогнозата, че системата няма да бъде е, в действие нито през 2011, та дори не и през 2015 година, е, би трябвало междувременно да се подложи на изпитание функционалността на системата и ако тя не дава обещаващи резултати, да се мисли за альтернатива. Готова ли е, въпросът ми е към комисията, тя да мисли за альтернативи и как ще се подходи към капиталовложенията, направени от някои държави членки за е, оборудване за новата система е, и е, каква отговорност ще поеме в края на краищата изпълнителят. Благодаря, казва председателката. Не виждам други желащи да взема думата. Давам думата на комисар Баро. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че не мога да отговоря на всички въпроси, които ми бяха зададени. Е, преди това, че се намираме на тежък етап е, от е, развитието на ВИС. Вход са изпитанията на централната система до 11 ноември, а за 6-2 сме на жалонния етап, така наречен свързан с критерии, които следва да бъдат изпълнени до края на годината. В всеки случай, благодаря на всички изказали се. Аз наистина желая Европейският парламент да бъде пълноценно въвлечен в целия процес, да е добре информиран. Нека отново кажа, че тези две големи системи бяха замислени от държавите членки, тъкмо му за това от една страна да се гарантира упражняването на правото на свободно движение, а от друга страна да се гарантира сигурността, както е, посочиха тук изказалите се е, Босотил и Мораес. Ще се опитам да дам отговор най-напред на въпросите във връзка с ВИС. Госпожа Лътвърт е, в качеството си на докладчик е добре запозната с проблема. Какво можем да кажем? До 11 ноември е, ще текат тестове, в резултат от които към 11 ноември ще видим дали е, има необходимост от е, някакво изменение. До сега сме били на мнение, че технологичната архитектура на системата е добра, независимо от някои недостатъци. И от там нататък не можем да кажем, че в резултат от тези тестове е, ще имаме основание по вина на изпълнителя да прекратим договор. Твърде рано е за това. Нека напомня, че през 2005 година съветът е, прие държавите членки да внедрят ВИС по един съгласуван и координиран начин, е, поради което в първия регион виж ще влезе в действие по решение на комисията, когато всички държави членки и не по-рано от това са дали информация, че са въвели всички технически и правни условия за това. Първи регион става въпрос за Северна Африка, в това число най-рисковите трети страни от гледна точка на незаконната иммиграция. Но, както казахме, на един и същи ден за всички държави членки. Тоест, всички държави членки ще трябва да са в състояние към тази дата, която и да е тя, да задействат виз на своя територия. Понеже би било крайно вредно, ако централната система задейства нормално, а поради изоставането на няколко държави членки сме принудени да чакаме. Така че е, бих искал да подчертая този въпрос за едновременната готовност на всички държави членки. На вниманието на госпожа Лътворд е, във връзка с Олимпийските игри, нека кажа, че до тогава, надявам се, ще сме постигнали напредък, но наистина е, предвидили сме възможността Великобритания да се включи към 61 към провеждането на Олимпийските игри, ако друга възможност няма, ако това е необходимо. Обикновено за кандидатстващите за, за визи е, е очакваме е, е, да нещата да влязат в действие на време, понеже е, прескачането от едно консулство към друго консулство за търсене на визи би могло да бъде тежък проблем, ако наистина а, закъснеем. Госпожа, госпожа Зданока по-нататък говори за биометричните данни и за контрол на достъпа до системите. Ще имаме и други поводи за напред да говорим по тези въпроси, но контролът е ясно регламентиран. Не казвам госпожо Ернст, е, че ние сме против тази система. Отбелязвам казаното от господин Кирков. Също в тази връзка, а сега казаното от господин Коелю. Господин Коелю добре познаваш из две и аз ще се опитам да му отговоря и сега, като си запазвам правото и да се обърна към него с писмени отговори. Какво може да се каже? Комисията започна преговори е, с подизпълнителя в две отношения За доставка на допълнителните услуги и материали е, за е, първия етап – и съответно актуализиране на договора за постигане на критериите по 6, по 6.2. В края на юли постигнахме съгласие, обаче изпълнителят посочи, че има нови спецификации, нови технически изисквания, които затрудняват постигането на първата група критерии, т.е. първия жалон. Подписали сме във всеки случай договор с изпълнителя, който дава възможност за постигането на тези критерии. Периодът на анализи и преориентация даде е, възможност е, да установим, че 6-2, макар и крайно сложна понякога, почива на солидна техническа основа. Е, системата в своите недостатъци може да бъде усъвършенства. Така че, уважаеми господин Коелю, казвам го и на вниманието на целия парламент, в това отношение имаме работа с един много амбициозен проект и разбира се, трудно може да се предвиди всеки е, обрат на ситуацията. Но както казах, ние е, задействахме наказателните клаузи по отношение на Хюлет Пакард Стерия, това е консорциума изпълнител. Бяха наложени санкции на този изпълнител от една страна за неспособността му да изведе системата на необходимото договорно равнище е, края на оперативните изпитвания ОСТ и за закъснението, поне за сега, на вътрешните тестове на ВИС. Тези два проекта, както казах, са предмет на един и същ договор и санкциите са на близо 3,5 милиона евро. И а, таксиметъра, така да се каже, продължава да штрака, а, да изпълнителят а, непрекъснато дължи нови и нови неустойки. Сега, ако в края на краищата проекта бъде изоставен, изпълнителя ще трябва да си поеме съответните разходи за това. Сега, госпожо председател, аз не мога предвид сегашното състояние на нещата, имайки предвид това, което казах за ШИС, за това, че тестовете текат до 11 ноември, това зависи, извинете, а за ШИС 2 до края на годината ще се установи дали наистина техническата архитектура е, е добра. Та, предвид това, не бих могъл да отговоря е, нещо повече на, на зададените ми въпроси. Но, е, разбира се, парламентът ще бъде добре дошъл да ни помогне, да стимулираме, така да се каже, от една страна изпълнителя. Аз, е, знаете, лично съм се захванал с този въпрос и поддържам доста твърда позиция, мисля, както и по отношение на Галилео. Ще мога да изведа на успешен път тези два проекта, които са така важни за Европа. Нали, 100% сигурност не бих могъл да имам. И така, парламентът не, не би следвало да се колебае в това отношение, да ни съдейства, а и да стимулира държавите членки. За ВИС основната причина за изоставането на този етап са няколко държави членки. Да, е, разбирам, госпожо председател, че не можах да отговоря на всички въпроси, но аз съм абсолютно и всецяло на разположение на парламента, е, за да го информирам е, в хода на по-нататъчните действия по тези две системи. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар, за вашите отговори. И получиха три резолюции преди дебата. Обсъждането, дебатът за днес е приключен и ще продължи в четвъртък в 11 часа. Следващото заседание е утре на 20 октомври 2009 от 9 до 1 и след това от 3 до 9. Дневният ред е качен в интернет, както и в документи може да